от е, дневния ред тази сутрин доклада на Гърдини към укрепване на реакцията на ЕС при бедствие, ролята на гражданската защита и на хуманитарната помощ. Започваме дебата с изказване на докладчика. Госпожа Гърдини има думата за 4 минути. Сеньора Гърдини. Грация, президенте. Е, Благодаря, госпожо председател. Добър ден на представители